bien, vamos a empezar. Добър ден. Започваме работа. Empezar esta reunión que a pesar de Откривам заседанието. Огромен е интересът. Сан Шуман pues es eh, difícil a muchos de los miembros no volver por su casa y ver a las familias, con lo cual me temo que estamos en una situación en la que Трудно е тази седмица, тъй като много от нас все още са по домовете си, с семействата си. Затова и няма много депутати. Няколко съобщения. Утре във връзка с следобедното заседание има промяна в началния му час. Първоначално трябваше да започнем в 14 часа, ще започнем обаче в 15 часа. Може ли да приемем дневния ред в настоящия му вид? Явно да. Продължаваме. Точка трета от дневния ред – задълбочен анализ на държавните помощи и финансирането от Европейския съюз. Съвместими ли са те? Става дума за проучване възложено от нашата комисия. Решението за възлагането му бе взето от координаторите ни. Става въпрос за задълбочен анализ на съвместимостта на финансирането от Европейския съюз и държавните помощи. Понякога сме имали съмнения във връзка с съвместимостта им, за това и поръчахме въпросното проучване. Имали сме подобни съмнения по отношение на редица програми. Въпросът за тази съвместимост се свежда и до въпроса как да разглеждаме бюджета на Европейския съюз като помощ или като източник на проблеми и по-точно на административни проблеми. Затова и възложихме провеждането на проучването. Ще дам думата на нашия експерт, господин Федон Николедес. Той е автор на редица публикации, Преподава в Колежа на Европа и университета в Маастрихт. Добре запознате с темата. Добре дошъл, господин Николе, да си имате думата. Um, Благодаря, госпожо председател. Краткият отговор на въпроса който зададохте, е, че зависи от гледната точка. Както обяснявам в публикацията си, за да може една публична мярка да представлява държавна помощ, това е обяснено в първа глава, тя трябва да отговаря на четири критерия. Първо, трябва да става дума за ресурси, предоставени от публичен орган, от държавата. Тези ресурси следва да се предоставят на предприятие. Второ, прехвърлянето на тези ресурси трябва да е предимство, т.е. от него трябва да проистичат ползи, които не могат да проистекат за дружеството при нормалните условия на пазара. Третият критерий е мярката да е избирателна, т.е. да се предоставя избирателно само на някои дружества, а не на всички дружества от определена категория в държавата. Четвърто, мярката трябва ни бива да нарушава може, трябва да може да има вероятност по тази мярка да се наруши функционирането на вътрешния пазар. Съгласно член 107, алинея 1 от договора за функционирането на Европейския съюз има несъвместимост между една такава мярка и вътрешния пазар. Но има и изключения. Причината е, че понякога пазарът не функционира така, както бихме искали той да функционира, тъй като функционира, например, неефикасно. Когато функционира пазарът неефикасно, държавата може да реши да се намеси, за да коригира това положение. На тези въпроси е посветена първа глава. Във втора глава се спирам върху значението на държавните ресурси. В договора няма такова определение на държавни ресурси, но през изминалите 60 години са постановени редица съдебни решения, посветени на този въпрос. В член 107 алинея 1 се заявява, че държавните че има разлика между държавните помощи и ресурсите предоставени от държавата. Става дума за който и да е орган, на което и да е ниво на управление – централно, регионално или общинско. Ако има орган, който изпълнява официални функции – т.е. функции присъщи на държавата. И ако този орган направи плащане от своя бюджет, то тогава става дума за прехвърляне на ресурси от страна на държава членка. Освен това, определението държавни ресурси обхваща всякакви видове прехвърляния на ресурси, от орган, който не е публичен, но върху който упражнява контрол държавата. Типичните органи, които попадат в тази категория, са дружества, притежавани или контролирани от държавата. Когато те са притежавани от държавата, държавата притежава 51% от дяловете в тях. А когато държавата упражнява контрол, то министърът на търговията или на финансите може да назначава или уволнява членове на управленските органи на съответното дружество. Т.е. държавата оказва голямо въздействие върху върху дейността му. Съдът на Европейския съюз не веднъж е постановявал обаче, че не е достатъчно държавата да притежава едно дружество. Защо? Защото дружествата имат свой живот, живот на пазара, извън ограниченията, наложени от държавната политика. Да вземем за пример една банка, притежавана от държавата. Принципно държавата може да диктува на банката какво да предприеме, но банката не е длъжна винаги да се съобразява. Затова Европейският съд е постановил, че дружествата, освен че трябва да бъдат контролирани или притежавани от държавата, решението за извършването на съответния трансфер трябва да може да бъде приписано на държавата. <clears throat> В случая трябва да са изпълнени две условия – контрол и присъждане или приписване на решението. Това е онова, което е разяснено в глава 2. Глава 2 се отнася и до някои от основните решения на Общия съд и Съда на Европейския съюз. Глава 3 е посветена на финансирането от Европейския съюз. Теоретично Финансирането от Европейския съюз не бива да попада в обхвата на член 107 алинея 1. Защо? Защото член 107 се отнася до държавите членки или до държавни ресурси. В него не се упоменава Европейският съюз. Но тъй като повечето фондове на Европейския съюз, и ще уточня какво имам предвид с повечето, преди да се предостави финансиране по тях на дружество, трябва да се мине през публичен орган. В повечето случаи това е управляващ орган. Управляващият орган има право на осмотрение при определянето на допустимите дружества, на допустимите бенефициенти. Има също така право на осмотрение и по отношение на условията за финансирането. Поради това държавата може да упражни контрол по този начин върху ресурсите. И това е напълно вярно, според мен. Да вземем за пример структурните фондове. Държавите членки вземат решения за оперативните програми, които след това се одобряват от комисията. Но тези оперативни програми са много общи. В тях не, в тях не се уточнява всяко едно конкретно действие. Не се одобрява по тях и предоставянето на помощ на всяко едно дружество. Поради това и държавата в случая има много широки правомощия за осмотрение. Така може да се стигне до нарушаване на конкуренцията от страна на държавата. когато европейски средства се предоставят по линия, по която дадена държава може да управля, упражнява контрол, то тогава става дума за държавна помощ, която трябва да е уредена и от правилата за държавната помощ, защото може да се стигне до нарушаване на конкуренцията. В глава 3 разглеждам <clears throat> финансиране от европейския бюджет, което се управлява от държавите членки. Това са структурните фондове и кохезионните фондове. А в част 3 2 се спирам върху финансиране, управлявано на ниво Европейски съюз, като например финансиране за научно-изследователска дейност, финансиране по Косме и други. Това е финансиране, което се управлява от Европейската комисия. В случая средствата пряко се предоставят на дружествата, т.е. не преминават през орган, върху който може да упражнява контрол държавата или публичен орган. В този случай националните органи нямат възможност чрез своите решения да нарушават конкуренцията на вътрешния пазар. С други думи, финансирането от европейския бюджет, управлявано на ниво Европейски съюз, без контрол от страна на държавите членки, не може да се квалифицира като държавен ресурс. Т.е. не попада в приложното поле на член 107 алинея първа. Но всъщност нещата не са толкова прости. Де да бяха толкова прости. Затова и в заключенията си установявам, че в нормативната уредба има препратка към това, че финансирането от бюджета на Европейския съюз трябва да е в съответствие с правилата за държавната помощ. Т.е. това финансиране не бива да нарушава конкуренцията на вътрешния пазар. Независимо от това къде се управляват такъв случай програмите, било то на ниво Европейски съюз или на ниво държава членка, по тях не бива да се нарушава конкуренцията. Това звучи логично, но когато някой прочете формулировката трябва да се избегне несъответствие с правилата за държавната помощ или трябва да има съответствие с правилата за държавната помощ. А това е формулировката в настоящата нормативна уредба то може да се стигне до неяснота. Как точно да тълкуваме съответствие с или спазване на правилата за държавната помощ? Когато говорим за това, че държавите членки трябва да спазват правилата за държавната помощ, то е ясно какво имаме предвид. Тогава се позоваваме на общия регламент за груповото освобождаване, който освобождава държавите членки от задължението да декларират помощта пред Европейската комисия. Ако не се прилага този регламент, то помощта се декларира пряко пред комисията, за да може комисията да излезе с разрешение преди да се предостави помощта. Когато се говори за това, че държавите членки трябва да спазват правилата за държавната помощ, е ясно какво се има предвид. Но когато се говори за финансирането от европейския бюджет, за това, че то трябва да съответства на правилата за държавната помощ, то не е ясно какво се има предвид. Моето тълкуване е, че, че когато се предоставя такова финансиране, трябва да се избягва нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар от страна на Комисията, Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка. Това се разбира от само себе си. В глава 3, точка 3, точка 3 описвам един доста необичаен случай. Става дума за предоставянето на структурни фондове на държавите членки. Финансиране, което те след това могат да върнат на Европейската инвестиционна банка, която да управлява средствата по някоя от програмите, които реализира банката. Това се случва сравнително рядко и се отнася само до финансови инструменти. Нямам данни, статистически данни за това какъв процент от финансовите инструменти се връщат на европейско равнище и колко са държавите членки, които се възползват от тази възможност. Имам само бегли наблюдения, които показват, че само две-три държави най-много използват този вариант. Обикновенно финансирането по структурните фондове би се квалифицирало като държавни ресурси, но в случая държавите членки връщат тези финансови инструменти на европейско равнище. Те се управляват от Европейската инвестиционна банка по определените от нея условия. И тогава тези средства не се квалифицират като държавни ресурси, т.е. не трябва да са в съответствие с обичайните правила за държавната помощ. Но, както казах, това са много редки, необичайни случаи. И накрая Последният раздел в глава 3 се отнася до случаи като този с Европейския фонд за стратегически инвестиции, така нареченият план Юнкер. Целта на този фонд е да се използват европейски средства, за да се стимулира финансиране от частния сектор. Тоест, мобилизират се по този фонд частни инвестиции, без да се изключва възможността да участват и държавите членки. Ако участват държавите членки със свои средства, то става дума за държавни ресурси и тогава подобно финансиране трябва да отговаря на правилата за държавната помощ. Какви са заключенията ми в глава четвърта? Обикновено финансирането от европейския бюджет, управлявано от държавите членки и предоставяно по програми, разработвани от държавите членки, т.е. програми, които се контролират от държавите членки, трябва да попада в обхвата на правилата за държавната помощ. Това е повече от ясно. Европейски средства, пък, които се управляват на ниво Европейски съюз, принципно също трябва да отговарят на духа на разпоредбите за държавната помощ, за да се избегне ненужно нарушаване на функционирането на вътрешния пазар. Тоест и това финансиране трябва да съответства на правилата за държавната помощ когато се приемат отново съответните регламенти за следващия период, след 2020 година, според мен трябва да се премахне препратката към държавната помощ. Тя не е нужна, защото онези, които управляват европейски средства на ниво Европейски съюз, а това са комисията, и европейските институции, не биха нарушили съзнателно конкуренцията на вътрешния пазар в полза на една или друга държава членка. Достатъчно е в съответните регламенти да се посочи, че не трябва да се нарушава конкуренцията. И така ще се изчисти объркването, което възниква поради препратките към държавната помощ. Принципно обаче нищо няма да се промени. Трябва да се избягва нарушаване на конкуренцията. Bueno, pues um, si es verdad, la conclusión Eh, después de toda la complejidad que usted nos ha explicado. След е, цялата сложност на тази материя, която ни разяснихте и изложихте, заключението е, че трябва да се търси максимално упростяване. Благодаря ви много. Благодаря за презентацията. Нека да чуем сега и други гледни точки. Господин Гаскел от Генерална дирекция конкуренция. Заповядайте. Desde que nosotros eh, hagamos algunos comentarios, pero... А, преди да започнем ние с коментарите, ако желаете, направете вие коментари. Благодаря. Нека да призная, че нямам какво да коментирам кой знае колко, защото чисто фактически изложението е напълно правилно. Това и не е, е нищо изненадващо, защото професор Николеда се е изключително известен и неговите работи винаги се отличават с много високо качество. Ако мога да повторя един много важен е, момент – за това дали е, и къде е момента с държавния контрол и кой решава, кой ще разходва парите, дали страната членка. Ако това е така, това е, е по разпоредбите за контрол на държавната помощ. Тези, тази материя е уредена от първия момент, в който е засегната. Ако Европейския съюз решава кой е, и как да се разходват парите, тук вече не се предлагат правилата за държавна помощ. Но, естествено, е необходимо да има последователност в това как Европейския съюз разходва средствата и как позволява на страните членки да ги разходват. Именно за това се отчитат и принципите за контрола на държавната помощ, когато се разработват програмите за европейски проекти. Тук се включват принципите на допълняемост, т.е. средствата трябва да дават стимул за развитие на инвестиции в допълнение на това, което се прави е, с европейски средства. И също е, се спазва и принципа да не се измества е, частни източници на инвестиции, а европейските средства да са в допълнение на тях. Тоест тези принципи се вземат предвид, когато се разработват европейски програми, за да се избегне нарушаването на конкуренция от тези програми. И както бе подчертано в доклада, е, Необходимо е съответните правила да бъдат максимално ясни. Как да се постигне това, естествено, остава тема за обсъждане. И е, мисля, че е, предложенията за следващата новогодишна финансова рамка биха били един добър момент да се вземат предвид тези въпроси. Благодаря. No sé si alguno de los colegas que están tiene... Благодаря. Не знам дали има колеги, които искат да се изкажат. Ако искат и да задават въпроси. Plantearle al profesor algunas dudas, porque eh, ако не, аз лично имам някои неща, които така си задавам като въпроси. В заключенията си вие коментирате, че вниманието да се съсредоточи върху въпроса да не се изкривява конкуренцията, би било най-добрия критерий, а не толкова темата кой ще използва парите и за какво. Това е изключително важно, особено сега, когато започваме обсъждането на многогодишната финансова рамка. Защото ние установяваме, че при някои проекти се получава известно смесване. Примерно, аз съм експерт по транспорта, когато става дума за европейските коридори, връзката с пристанища или летища, всичко е свързано с един транспортен коридор – евентуално се налага да се вземат решения на европейско ниво по предложения, подадени от страните членки. И не казвам, че европейското финансиране изкривява конкуренцията, но то се отразява върху бъдещето на а, определени проекти или а, върху начина по който се замислят, тази, замислят тези проекти. Някои страни членки търсят възможности за удължаване на програмите, за освобождаване от, услови, от изискванията. Та въпросът е, разгледали ли сте този тип дългосрочни, сложни проекти, в които се използват различни финансови инструменти – comisión en la competencia, de qué manera es posible, digamos, vigilarlo. Считате ли, че а, комисията има достатъчно правомощия да установи, че не се изкривява конкуренцията? Как точно се установява липсата на изкривяване на, на конкуренцията при подобни проекти от много голям мащаб? Задавате един много труден въпрос, защото той има и много различни измерения. Действително има много сходни проекти в страни членки и те се конкурират един с друг. И когато самата страна членка а, реши а, и комисията приложи логиката за държавната помощ, тази помощ ще бъде, т.е. решението ще бъде разгледано срещу така на фона на това дали тази помощ ще има положителни въздействия или ще изкривява конкуренцията. Това е когато страната членка решава. Когато комисията решава дали да финансира примерно един проект за транспортен коридор, там основанията за решението трябва да са сходни. Тоест, какви са ползите за Европейския съюз като цяло? Дали проектът отговаря на приоритетите на Европейския съюз? Дали запълва някаква празнота в съществуващата мрежа? И да се отчитат съответно и отрицателните въздействия върху конкуренцията. А дали Европейския съюз финансира проекта и комисията решава или страната членка финансира проекта и страната членка решава, по принцип е, съображенията са абсолютно едни и същи. Има ли повече ползи от проекта, отколкото отрицателни въздействия за изкривяване на конкуренцията? Когато сте една страна членка, разработва даден проект тя търси максимални ползи за себе си а, и не държи непременно тези ползи да се прехвърлят и в други страни членки. Тук бих видяла и потенциални конфликти, но и възможност за взаимна допълняемост между проекти, които се решават на европейско ниво и проекти, които се разработват с цел благото на Европа като цяло и проекти, които се разработват на ниво държава членка. Логиката при решенията трябва да е едно и също. Разбира се, разпределението на ползите не е еднакво, но точно за това и е, се използват средства на европейско ниво, защото там се получават е, добавена стойност много по-широка от тази, която би се получила на ниво страна членка. Не бих отрекал фактът, че подробната оценка на подобни проекти би била едно голямо предизвикателство или се оказва голямо предизвикателство, особено за дългосрочните проекти. И ние не винаги Успяваме да направим тази оценка достатъчно правилно. Има немалко примери, когато страни членки индивидуално разработват големи проекти, пристанища, летища и така нататък. И понеже и сме наясно, че тъй като те са били разработени е, индивидуално от една, от една гледна точка, дългосрочно не са от е, полза за всички. В Сметната палата има неколкократно заключение в този смисъл, т.е. липсата на холистичен поглед върху проекти, замислени и изпълнявани в отделните страни членки, би е, довела до непълно е, максимално използване на е, предимствата на подобни проекти. Но тук проблема е по-скоро на проблем на координация, а не толкова на сблъсък между действията на страните членки по-отделно и това, което се Следва да се отчита европейският общ интерес. Така ли да го... Много проекти, които се финансират от Европейския съюз, но средствата се канализират през властите на страните членки и се изпълняват измерение на отпускане на... Но става дума за това дали има объркване при разпоредбите за спазване на правилата за държавна помощ, докато във вашите... Някое изследване, което да е разглеждало как се отразява европейското финансиране върху конкуренцията. Може би има такива проучвания, но е на Сметната палата това са предимно проверки по инфраструктурни проекти. Там конкуренцията има много по-отрицателни въздействия, защото ако се пристанища а що се отнася до а, дружествата, конкуренцията вече е много здравословна. Т.е. трябва да има конкуренция за едни и същи средства, така че да, се, да спечели най-добрия проект и той да създаде най-много полза. За, на, по отношение на конкурентоспособността не бих се притеснявал. Много повече бих се притеснявал за конкурентността при инфраструктурни е, проекти, защото там може да има и дублиране и е, разпиляване или разхищаванията от средства, използвани на европейско ниво и това, което разглеждаме ние в момента за спазване на правилата. Това са две различни неща. Има ли е, колеги, които желаят да се изкажат? Ако не, нека да чуем мнението на комисията за точно конкретния случай, който обсъждахме за проекти от голям мащаб. Когато се използват е, средства от европейските фондове и подкрепа от е, държавни фондове. Тоест, да, понякога има проекти с различни източници на финансиране по нива страната членка върху средствата, които тя отпуска. Но принципите в такива случаи са абсолютно същите, когато се решава и за проекти, примерно от ТНТ или свързване на Европа. Т.е. прозрачност, да има ясни критерии преди селектирането на проектите, доколко важни са проектите, доколко удачни са инструментите, които са да се съобразяват и с източника на парите когато те идват от централно управлявани бюджети, се прилагат същите конкуренцията, защото всяко евро дадено за търговски проект, така да се каже, се отразява на конкуренцията. За това трябва да се претегли, да се прецени дали отрицателните въздействия ще натъжат или ще натъжат положителните. Това е нашия подход, когато решаваме за определени проекти, включително и големи такива. Нека да задам следния въпрос. Едно проекто, една инфраструктура. И Примерно в един инфраструктурен проект, когато се взема решение на национално ниво, de Conectando Europa, como con el, en el caso de los, del Fondo FEDER, eh, la decisión eh, a nivel. Примерно средства от инструмента за свързване на Европа или Хоризонт 2020 вземат се решения на национално ниво за източник на средствата, какъв тип финансиране да се използва при проекта. Интерес има ли е право да налага решения? Или да търси е, конкурентност между различните проекти, отчитайки общо европейския интерес или правилни. Имате ли правомощия в такъв смисъл? Има проекти, които се финансират по определени фондове, има изисквания за съфинансиране, безпокойства за нарушаване на правилата за държавна помощ. Вие можете ли да давате съвети страните членки, защото на национално ниво ще се вземат решения, които могат да въздействат върху други страни или райони? като отговор от комисията. Това не е точно нашата роля. Страните член за едни е, насочващи документи за различните типове инфраструктура. Примерно за ПАСА от 5 до 10 е, страници и разясняваме на всички е, и на страните членки, които се интересуват, как се прилагат е, правилата за държавна помощ в тези в този сектор, дали въобще те е, следва да се прилагат, в зависимост от това дали е економия, ще попада в областта на груповото освобождаване. Какви са критериите за нашата оценка, също излагаме и също отчитаме трансграничния ефект. За летищата, примерно, оглеждаме този район, защото тук много сериозно се отразява конкуренцията. Ако няма други летища, естествено, публичният интерес е много голям. Ако има, тогава трябва да се отчете. Та въпрос е да се отчита обществения интерес, необходимост. Дали определени проекти а, се нуждаят от държавна помощ и ако да... Последователността е по-скоро правилото. Скоро Европейския съюз ще загуби един от членовете си. Въпрос е, смятате ли, че може да продължим както до момента? или пък тези нови предизвикателства, и тогава какъв, каква би била тази промяна? I fear this is a question which goes a bit Мисля, че това е въпрос, който надхвърля моята компетентност. Това е политически въпрос преди две помощ. Тоест, по-скоро обратното е вярно. Когато говорим за обежището, за сигурността, за миграцията, всички тези неща за нас нямат економическо измерение. Няма как да има държавна помощ за тези дейности. Е, това са дейности, които не подлежат на... Това е нещо важно и релевантно. Ако държавата членка реши да подкрепи дадена компания, да инвестира в нови технологии, да инвестира в тези области и ако една държава членка избере, избере дадена технология, която тук виждаме различни области, които могат доста нееднозначен. Преподавателят. От моя гледна точка, аз бих защитил комисията, въпреки че тя няма нужда точно от моята защита. Но моят глас е независим. Имаше един казус, в който имаше ощетяващо влияние на държавната помощ. Е, въпросите са сложни. Е, например, дали дадената помощ има принос към економиката, дали резултатите, които се очакват, са положителни и за пазара. Ако отговорът е да, то тогава помощта е позволена. Виждал съм много случай, когато държавите членки смятат, че <clears throat> правилата ги ограничават. Но е много трудно наистина да се докаже, че това. е. Да, благодаря. Как реагира бизнесът? Има ли други въпроси? Господин директор, има опростяване на правилата за новата многогодишна финансова рамка. Опрос за добри за малките и средни предприятия. Хубаво е <clears throat> правилата да има опростяване и при приложението на правилата. Тук трябва да се вземат предвид и упростявания ректор, опростяването на правилата при прилагането на програмите. Особено когато става дума за вземането на решение, за прилагането на бюджета, на бюджетните редовшения. Може би тук трябва по-строго да се спазват правилата, за да сме сигурни, че няма нарушение. But I think it's a bit still a bit все още се очаква за отделните програми. На 18 април моят комисар беше в парламента и се говори тогава за годишния доклад по конкурентоспособност. В момента държавната помощ пречи, къде е необходим много лек контрол, особено в областите, за когато говорим за комбинация между европейските и националните фондове. Но въпреки дебати. Благодаря. Е, господин професор, искато, но това е просто моята лична, е, моето лично предпочитание. А вие не сте единственият, който би препоръчал това. Но ние чуваме и противоречиви гласове. Вие естествено имате дългогодишен опит и ние може да разчитаме на него. Във всички случаи, мисля, че комисията има добра изходна база за по-нататъчна работа. Не виждам други колеги, които да искат да се изкажат и може да преминем към следващата точка. Благодаря ви, господин професор, господин директор, благодаря ви за вашето участие и изказване. Мисля наистина, още сме много в началото на тази дискусия за финансирането от Европейския съюз. За нас беше интересно да разберем в кои области има трудности, къде има сиви зони и къде има нужда от повече контрол. Благодаря. Мисля, че тази дискусия ще продължи и ще продължим да бъдем в контакт. На 25-ти ще се видим отново и ще говорим по тази тема. Добре, ако сте съгласни, преминаваме към четвърта точка. Това е проучване. Проучване, което възложихме ние за гарантирането на създаване на висококачествени работни места чрез програмите на европейското финансиране. По тази тема сме говорили винаги при всички освобождавани от отговорност. Винаги сме казвали, че е важно да бъдат интегрирани най-добрите практики от Хоризонт 2000 в други програми, как могат да бъдат увеличени заетостта. Имаме много положителни резултати от програмата Хоризонт 2000. Но има Има и други програми, в които има добри практики. Затова е хубаво да популяризираме тези добри практики от Хоризонт 2020. Авторите на проучването са тук. Ще има една съвместна презентация, ако не се лъжа, нали така? Господин Хофман, Имате думата. Госпожа Хофман, проучването бе проведено, проведено от една организация за политически проучвания. Проучването е на тема за висококачествените работни места, които могат да бъдат поощрени от европейското финансиране. Ще пред ясно Много е важно да имаме един включващ растеж, който да е резултат от различните инструменти. Това е стратегия, която се подкрепя на европейско равнище, но интересното е, че е много да се направи това проучване, защото не много, защото е, много често се задава въпроса, а именно как Висококачествените работни места могат да бъдат подкрепени чрез програмите на Европейския съюз. Имахме следните цели. Най-напред искахме да анализираме заетост и фонда за европейска глобализация за създаване на висококачествени работни места. Искахме да оценим възможността на тези инструменти. Освен това, искахме да видим в каква степен тези фондове са постигнали, до каква степен създаването на работни места може да бъде оценено. И на следващо място искахме да идентифицираме някои основни характеристики, които да подобрят създаването на качествени място. Има различни тълкувания на тази концепция. За да създадем една обща база за сравнение между фондовете, взехме дефиницията за качествено работно място от европейско на трудовия договор. Освен това, разгледахме и качеството на работа, например, уменията, вземането на решение, социалната обстановка и нито една, едно работно място не осветляваше и не включваше всички тези аспекти. Имаше различни ограничения, това установихме, например, при интензивността на работата или пък при другите назад и да направим преглед на четирите фонда. Защо? Защото тези фондове се различават по техните цели, по техните бенефициенти, и по финансирането. Може би най-голямата разлика се вижда при Хоризонт 2020, между Хоризонт 2020 и останалите три фонда. Защото Хоризонт 2020 работи при поискване, така да се казва. Може да се направи сравнение между Хоризонт 2020 и Европейския социален фонд, защото портфолиото е много сравнимо. Но всъщност Европейския социален фонд и а, инициативата за младежка заето са, че европейските фондове могат да подкрепят заетостта по много различен начин. Погледнахме регламентите за тези фондове. Това е важно да се каже, защото тези фондове се оказва, че може да, да постигнат много повече, отколкото в момента економика, базирана на знанието. Съответно, това се отнася и за работните места в тази област. Сега за другите три фонда мога да кажа, че те не се съсредоточават върху създаване на заетост. Те поощряват на възможностите на хората да постигнат повече е, умения, за да се задържат на работния пазар. Инициативата за младежка заетост е по-скоро реплика на Европейския социален фонд. Тук става дума за интервособяване към глобализацията, се съсредоточава върху реинтеграцията, върху в едно устойчиво, в една устойчива заетост. Какво е важното? Това, което ние забелязахме, е, че има доказателства за потенциала на Хоризонт 2020 за създаване на висококачествени работни места, особено в областта на изследвания. Това, което видяхме, е, ще, по, ще посоча няколко примера. Има оценки, че Хоризонт 2020 се очаква да подкрепи 2 милиона работни места между 2014 и 2030 година. От друга страна, Евро... заетост като пример мога да, подкреп... да посоча, че над 800 хиляди човека намериха заетост. Данните, които ползваме, са от държавите членки. Сега да премина към въпроса за качеството на работата, на работното място. Това е много интересен въпрос. Този е, нашия доклад понт подобряват работните места и, но има малко доказателства на европейско равнище за подобряването на качеството на работа. Има доказателства и данни на базата на държавите членки и на равнище региони. Матно дава най-голяма, най-много информация за качествените, висококачествените работни места. Причината за това е, че има разпоредба, постановяваща държавите членки редовно да от... Очакваме, че ще има повече доказателства, но до момента нямаме информация. Фонда за приспособяване към глобализацията. Тук също оценихме перспективите за евентуалната бъдеща заетост, но за съжаление данните и тук бяха доста ограничени. Мога да кажа, че чрез този фонд се подкрепя устойчива заетост в областта на изследванията на науката. Този фонд подкрепя личностното развитие на научните работници, на работните места на хората, които са намерили работа чрез Европейския социален фонд. Качеството на работните места по принцип е ниско тук, но е възможно, възможно да се оценят. Например, дали търговските договори са ограничени или постоянни, дали са на нулева часова база. Заетостта подкрепя на качеството. Много от хората, намерили заетост чрез този фонд, трябва да работят на смени. Въпреки това, важно е да се каже, че 89% от хората, които участваха в проучването, са доволни един от участниците в проучването. Този човек бе померил какво получава като заплата. Заплатата беше много ниска. Ясно беше, че е, каза, че това е най-хубавото, което му се е случило и че тази работа, която е намерил чрез Европейския социал, мислим за качествено работно място, трябва да знаем, че става дума за относителен термин нещо, което е работа, която за нас не е идеална за проучването използва економетричен модел на оценка. Се вземат различни, предвид различните аспекти на качеството на работа. Индикаторите много често се опит индикатори, които много трудно могат да хванат всички аспекти на качеството на работното място. И така, нашите заключения. Качеството на работа може да бъде вградено в регламентите. Има различни възможности, които зависят от амбицията, на целите, факта че определените инструменти трябва да окоръжат намирането на заетост на, работа. На следващо място трябва да има необвързващи предвид различните аспекти на качеството на работното място, на, рабо, на работните места. И накрая най-високото равнище би било да се въведе разпоредба, която е подобна на разпоредбата, заложено по нейното качество и да бъде докладвано на Европейската комисия. Друго нещо важно. Въпросът дали всички европейски фондове трябва да създават заетост или пък Въпросът би трябвало, може би, да бъде дали трябва да има синергии между отделните програми и фондове, дали тези синергии могат да бъдат по-добре оползотворени. Има един модел, който предлагаме ние. Той е доста основен. Виждате го на слайда и във вашите документи. Може да разгледаме Виждате отляво страната, от лявата страна виждате търсенето, от дясната страна виждате предлагането на работни места. Може би инструмента за търсене трябва да отразява предлагането. Това ще помогне много на хората, които търсят заетост. На следващо място трябва повече последователност при оценката и измерването на качеството на работните места. Ние съзнаваме, че има усилия от страна на комисията на различни нива да се осигурят по-цялостни данни, по-сравними данни, за да може да има по-добра оценяемост и оценка на фондовете но смятаме, че все още има какво да се направи при, при събирането на данните. Може би може да се използват по-добри методологии за оценка на въздействието на предлагане на работни места от страна на работодателите. Това ще може да предостави повече доказателства за предлаганите, за качеството на предлаганите работни места. Тук ще спра и съм готова да отговоря на допълнителни въпроси. Благодаря. Много идеи има по този въпрос, най-вече що се отнася до по-голямата степен на полезно взаимодействие между фондовете. Господин Ждеховски, имам няколко фондове. Смятате ли, че може да се създадат по-висококачествени работни места, ако на дружествата се вменяват по-малко административната оценка на въздействието по европейските фондове? Казахте, че сте разговаряли с отделни лица, както и че сте разпространявали въпросници. Нове на комисията по бюджетен контрол. Ние се нуждаем от доказателства. Казвам се Томаш и Томаш има нужда от такива доказателства. Кога смятате, високо Но от какво точно са били удовлетворени тези хора? Освен това, говорихте за полезното взаимодействие между фондовете това е в тази област. Още нещо. Какво по-конкретно според европейските фондове, както и за да се повиши взаимосвързаността им? Председателката. Исках да кажа нещо съвсем накратко. Едно ми направи впечатление. Казахте, че не разполагате с достатъчно данни за разкриването на работни места. Много е важно да знаем какво точно е постигнато в тази област. За целта са ни необходими ли финансирането по европейските фондове реално е довело до някаква промяна. Казахте, че Хоризонт 2020 има едно предимство, а именно върху социалния аспект, т.е. върху предлагането с това е свързан и въпросът ми. Няма ли възможност да се реализират програми, в които да се съдържат и двата елемента, както търсенето, така и предлагането на работните условия? Благодаря ви за въпросите. Не бяха малко. Ще се опитам да им отговоря. Няма да им отговоря точно в последователността, в която ги зададохте. Ще започна с методите. Въпроса за методите, тъй като той според мен наистина е важен. Но преди да разясня методите ни, нека още веднъж припомня каква бе целта на проучването, за да няма недоразумения. От нас бе изискано да разгледаме фактите, които са известни за четирите фонда и да установим доколко тези фондове са допринесли за разкриването на работни места и доколко са били качествени работните места, разкрити по тях. От нас не бе изискано да направим по-широк анализ на тези четири фонда. Това далеч би излязло извън рамките на изпроучването ни. Анализирахме наличните факти във връзка с въпроса, който цитирах – и направихме своя анализ, за да има Европейският парламент от правна точка, когато разисква разкриването на работни места и най-вече на качествени работни места в Европейския съюз. А що се отнася до методите, те бяха най-вече качествени направихме два раз, различни прегледа на документи. Първо разгледахме документите, свързани с европейските фондове. Това бяха учредителните регламенти. Запознахме се също и с наличните оценки на въздействието, както и с наличните оценки на въпросните фондове, както на ниво Европейски съюз, така и на ниво държави членки. На ниво държави членки обаче по отношение на структурните фондове, например, не бихме могли да направим обстойно събиране, обстоен анализ на фактите, като това би надхвърлило рамките на проучването ни. Затова избрахме определени страни, в които допускахме, че може да има данни, както за разкриването на работни места, така и за качеството им. Вторията категория документи ти се до различните аспекти на измерването и анализирането на разкриването на работни места и тяхното качество на базата на между 15 и 21. Става дума за различни заинтересовани страни на европейско и национално равнище. Разгледахме тези работни места са били с високо качество. Целта ни не бе да направим оценка на въздействието на фондовете, тъй като използваните от нас методи в такъв случай нямаше да са подходящи останалите ви въпроси. Първият от тях бе дали е било възможно да се разкрият висококачествени работни места и без финансиране по европейските фондове. Знаем, че понякога се вменява административна тежест по тези фондове, че има трудности по финансирането по тях. Отговорът на въпроса ви е не знам, тъй като нямаме факти за разкриването на работни места на национално равнище, които да сравним с данните за това колко работни места са били разкрити в резултат от мерки на ниво Европейски съюз. Затова и настояваме за повече съпоставителни оценки на въздействието. Т.е. трябва да се види какво е можело да се направи. Затова и настояваме за повече съпоставителни оценки на въздействието. Т.е. трябва да се види какво е можело да се направи и без намесата на Европейския съюз. Т.е. трябва да си отговорим на въпроса дали тези работни места са можели да бъдат разкрити и без европейско финансиране. Има няколко такива проучвания поръчани от Европейската комисия, вероятно и от Европейския парламент. Подобни проучвания се поръчват и на повече анализи по въпроса. За момента не мога да ви дам отговор. Вторият ви въпрос. Попитахте дали работните места са били разкрити поради промени в економическото положение или благодарение на задохте въпрос и за фактите, за доказателствата, с които разполагаме. Мисля, че в доклада се цитират някои факти, под формата на примери. Може да се запознаете с тях. Това са примери, цитирани в проучвания на европейско и на наци е да се направи проучване във всички 28 държави членки, да се види с какви факти се разполага там. Нямахме такава възможност в рамките на нашето проучване, но може да има такава възможност в бъдеще, която вероятно се обмисля от европейската а що се отнася до въпроса ви за цифрите, които цитирах в изложението си? Мисля, че по-конкретно зададохте въпроса, 89%, които са удовлетворени. Мисля, че попитахте на какво точно се основава тази цифра и от какво точно от проучване, извършено на национално равнище. Доста солидно, според мен, проучване с, 200, с 2000 извадки. Става дума също така и за извадка на случайен принцип в случая от лица, участвали в другия ви въпрос за удовлетворението. Ставаше дума за удовлетворението на участниците от условията на труд на настоящото им работно място. Зададохте ми и въпрос за това как по -конкрет, какво конкретно може да се предприеме за по... В началото зададох въпроса защо се сравняват толкова различни фондове, като Хоризонт 2020 и Европейския социален фонд. Според мен някои други фондове биха били много по-сравними помежду си, между тях. Наскоро бе публикуван докладът на групата на високо равнище за Хоризонт 2020 и бъдещето на рамковите програми за научни мерки, но по Хоризонт 2020 от тях може би няма осезаеми резултати за отделните лица. Например, в областта проблема с комуникацията се свежда не толкова до фактите, а до емоционалния аспект. Затова можем да използваме информация както от бенефициентите, така и макроекономически прогнози. Те може би не са толкова ефикасни, но много ви благодаря за доклада. А що се отнася до полезното взаимодействие, знаем, че има направи на законодателно равнище, но има какво да се направи на ниво държави членки и бенефициенти. Председателката благодаря. Другият представител на комисията. Аз отговарям за инвестициите в Генерална дирекция етос. Комисията сега ще изготви окончателните заключения и ще ги видите. Вече, може би, сте ги видяли в многодишната финансова рамка. Предвиждаме да подобрим положителните взаимодействия, примерно в Хоризонт 2020, за да има и е, допълняемост. Споделяме голяма част от заключенията. Що се отнася до качеството на заетостта, много е трудно да има ясни показатели, които да отразяват и разликите в страните членки и разликата в различните позиции – има публикувани анкети за липсата на работни места и тези, които са в повече. Тези, които липсват много често, т.е. тези, които са в недостиг, много често не са висококачествени работни места. Често са трудни, да речеме, в строителството, или в е, медицината, не може да се каже, че там условията са много добри. Така че трябва да си даваме сметка, че ако твърде много се концентрираме върху качествата на работните места, се измества целта да осигурим работа за хората, които е, се сблъскват с трудности да намерят такава. Та, както тук се коментира, трудно е, е да се оцени и е, удовлетвореността, защото за много хора, за които е много трудно да намерят работа, е, когато я намерят, те са определено удовлетворени, независимо, че тази работа може да не е от най-високо качество. Трите фонда, за които се коментира в доклада, имат за цел да инвестират в човешкия потенциал, а не да създават заетост. Работиме за, за възможността да бъдат наети тези хора и да си, възможността да си търсят работа. Аз също. Аз също идвам от научните среди, оценявам е, така подхода базиран на е, данните. Също съм така и неверни тома, както коментира един от вашите колеги. Е, действително, много е тежка подобна оценка. Необходимо е да се пресеят огромни количества данни а също така не, няма и не е толкова лесно за бенефициерите да подават съответните данни. Малко става като изследванията, които оценяват въздействието на лекарствата сред група, която получава истински лекарства и други, които получават пласебо. Там може да се оцени. Но, примерно, ако отидем и оценяваме различни видове техника за действие върху наклонен терен, там не е толкова лесно да се оценят разликите. Така че е, има какво да се дискутира по тази тематика. Коментира се тук, че няма достатъчно информация. Мога да ви кажа, че очакваме данни от страните членки до края на годината и ще е, търсиме възможност да оценка и на ефикасността на програмите. Следваме също и е, какво се случва с младежите след 6 до 12 и 24 е, месеца след като са били наети на работа. Благодаря. Не знам дали колегите искат е, да коментират още. Във всички случаи много интересно проучването. Дава ни много храна за размисъл. Сега изчакваме и предложенията за нови програми на комисията, за да обмислим и начини за прилагане на най-добрите практики. Оставаме с впечатлението, вероятно на базата на получените информации, че резултатите 2020 като че ли не толкова положително е въздействието или поне нашата представа за въздействието по отношение на средствата, които са целенасочено е, разходвани за създаване на работни места, примерно младежката гаранция или как да прилагаме вече намерени решения. Хиляда евро отпуснати на някого по хоризонт 2020 вероятно създават много по-положителен от социалния фонд. Тоест, възприятията за резултата не са едни и същи. Може да, да рекуперар de, de los ámbitos de, donde hay más dificultades para la, para la empleabilidad. Някои от програмите са повече насочени към бъдещето, другите са повече с кориде. и Има и различно възприятие в обществото по отношение на една и съща сума, разходвана за една и съща цел. В такъв смисъл би следвало да обмислим и този аспект. Да помислим как е, да, да благодаря на нашите гости и е, сега оставаме с комисията. Сега господин Сървана, ще е, заеме председателското място, защото аз имам други а, ангажименти. Good And... Um, Добър ден и от мен на всички. С удоволствие и удовлетворение вземам този 18 за освобождаване от отговорност във връзка с помощта за Миянмар. И веднага давам думата за да представи доклада съответния член на Европейския. Благодаря, господин председател. Дами и господа, благодаря за възможността да ви представя специалния доклад за помощта на Европейския съюз на Миянмар Бърма. Тази страна е в политически и економически преход след 2011 година, когато гражданско правителство взе властта. Населението се състои от различни етнични, етнически групи, голяма част от които са в гражданска война или религиозни междуособици. Европейския съюз спря санкциите срещу правителството и от 2013 всъщност премахна всички санкции, освен ембаргото за внос на оръжие. Повече от 1 милиард бяха отпуснати за периода 7-14 година по двустранни, регионални и тематични инструменти е, средствата се използват по директни и непряки е, програми. Е, е, ние разглеждаме разходите от 2012 до 2016 година. Не покриваме периода за новите прояви на насилие срещу рохингите. Какви въпроси си зададохме? Да оценим дали помощта за Миянмар е, е достатъчно ефективна дали Европейската служба за външна дейност и комисията подкрепи съответните приоритети за развитие по подходящ начин. Също така се оцени управлението на комисията на мощта за развитие и зададохме въпроса дали тази помощ се е постигнала целите. Какво установихме? В доклада се прави заключение, че помощта за развитие на Европейския съюз за Бирма е частично ефективна. Европейския съюз играе водеща роля в подкрепа на приоритетите за развитие и установява значително финансиране, реагира в един труден контекст на нуждите работи за насърчаване на мира, като специално темпа на реформите не е достатъчно ясен. Установени са нуждите, но избора на приоритети за развитие не е достатъчно целенасочен. Решението на комисията да се съсредоточи върху четири сектора не отговарят на, програмата за промяна от 2011. Освен това, комисията не оцени географските приоритети в страната. Приходите на страната не са формулирани като приоритет, макар че това е ключов момент от развитието на страната. Също така установихме, че управлението на помощта от Европейския съюз като цяло е удовлетворително. Там се работи по приоритетите за развитие и използването на инструменти за помощ е разумно. Но средствата, отпуснати на различни сектори и действия, не са били добре документирани. През периода 2012-16 се използва възможността за кризисни декларации, за да може да се комуникира директно с съответните отсрещни страни, но това намалява прозрачността на процедурите за селекция и рискува да има обратен ефект от, е, за ефективността на проектите. Различни е степента на получените резултати, има забавяне в изпълнението поради което не можахме да оценим и устойчивостта на резултатите за почти половината проекти. Well, based on the Съжаление, констатираме, че чак през 2016 се започва с една процедура за обмяна на а, информация между двете дирекции. Е, следваше комисията да е разработила един план за взаимодействие в спешни случаи между тези две дирекции, е, дирекции особено в зони, където кризите са дългосрочни е, най-важно в този смисъл е да не се, не само да се отпускат средства за щата Ракин, а, а е, факта, че не бе оценена регионалния приоритет за тази област е едно сериозно пропусната възможност, е, за да, именно за да се подкрепи този регион помощта не следва да бъде оценявана единствено през погледа на, през призмата на кризата с рохингите. Затова искам да коментирам и някои общи е, елементи. За разлика от Сметната палата, считам, че комисията е трябвало да се концентрира върху няколко приоритетни центра, обр... Е, сектора образование, и е, няколко други бяха изредени. Тук е, изредени би следвало да е, се направи така, че тези средства да бъдат концентрирани само в рамките на 2 до 4 такива. Е, също трябва да има повече обосновка за финансирането на тези приоритетни сектори и да има изградени приоритети съответните приоритети, които са формулирали, според мен е, Европейския съюз трябва да внимава първо за засилване на сътрудничеството на място с международните партньори, за да има повече ефикасност на средствата на международните донори, да се подобри управлението на проектите да се даде повече видимост на европейските дейности и да се даде също така и възможност да се следят в бъдеще как се развиват тези проекти. Това са нашите препоръки, които аз ще развия в нашия работен е, документ, който ще се появи в е, следващата седмица. Благодаря. Благодаря, господин Пърньо. Нека сега да дам съвсем накратко думата за докладчици, на докладчиците в Сянка. Господин Целер. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Перна за неговия проект. Е, докладът предстои да се създаде все още. Наистина бяхме преди няколко седмици в Миянмар – Можахме да видим какво се случва там. Видяхме, че ситуацията в страната не само по отношение на Рохингя и тяхното изгонване в Бангладеш е много изострена и продължава да се изостря. имаме е, сигнали от Качин, северната част на региона. Там има етнически групи, които се ръководят от свои пълководци, имаше сблъсъци. И това е всичко много лошо за страната. През 2011 и 2012 година имаше впечатлението, че има едно частично поне демократизиране на страната. Санчуки бе избрана за президент. Имаше еуфория. Тя получи наградата Сахаров но и по този повод Европейския съюз даде голяма подкрепа на страната, но в крайна сметка има е, гражданско правителство, има гражданска част на, на парламента, но има и голяма част парламента представители на военните и те имат ключово малцинство, така че каквито и закони да се приемат в страната, не могат те да се приемат без военните. Военните принадлежат към един огромен военно-индустриален комплекс, който е свързан с Китай. И докладът на Смедната палата показва от една страна слабостите на нашата политика за развитие, особено там където става дума за попечителни фонове и работа с, други партньори. Е, видяхме на място, че има такива дефицити. Нашите партньори понякога не са така въвлечени и отдадени на работата си, така както бихме си пожелали. Затова и работата не е достатъчно ефективна. Също така обаче трябва да призная, има успехи в гражданския сектор. Е, това се подчертава и в доклада на Сметната палата. Имаше мик... проект за микрофинансиране, лифт. Той даде възможност на много хора, индивидуални лица и малки и средни предприятия да създадат бизнес, да се развият. Има и едно отваряне на европейския пазар за Миянмар. За много кратко време имаше напредък. Бяха създадени 140 000 работни места в текстилния сектор. Видяхме, че в този сектор Европейския съюз е заложил на социалните условия при създаването на тези работни места. Мисля, че трябва да приемем този доклад. Колегата Пернио каза, че предстои изработването на един обширен доклад за региона и особено за Миянмар. Има повод за критика, така е, но смятам, че докладът правилно отразява ситуацията. Благодаря. Преди да дам думата на други колеги и искам да дам думата на представителите на комисията. Ко... Но аз съм докладчик. В сянка. Извинявайте, господин Клинц, информацията ми е друга. За това дадох думата на комисията. Ще говоря на немски. Е, ситуацията в страната ще се подобри и че влиянието на военните ще намалее, поне до такава степен, че ще може да се установи демокрация в страната. Това се сбъдна в много ограничена степен. Докладът показва дефицитите. Европ... Това беше разбираемо. Ние искахме да подкрепим процеса на демократизация, искахме да осигурим напредък, да не искахме да има застой. Мога да се съглася с това, което казаха колегата Целер и Парньо. Може да се заостри, може да се заострят някои критични аспекти още повече, могат да станат по-ясни. Ситуацията много се промени. Е, Имам предвид продължи, дали трябваше да продължим с мерките, които бяхме предприели, дали още тогава не трябваше да променим нагласата си. Що се отнася до географски аспекта, също така и до отделните приоритети на проектите. Знаем, че не изпълни обещанията си. И много обещания бяха дадени, много щедри обещания, че <clears throat> рухингите ще могат да се върнат от Бангладеш, но всъщност нищо не се случи. Те почти нямаха шанс да се върнат по селата си, в къщите си, защото те бяха да има нова ориентация на, по, на програмите за подкрепа. Не трябва ли да преосмислим стратегията си? Това ми липсва при препоръките на Сметната палата. По принцип, е, по принцип е, съм съгласен с препоръките, но аз и питам, не би ли трябвало... Бих окоръжил комисията или поне би я попи... бих я попитал дали... я. Благодаря, господин Клинца. Сега господин Хостес от Генералната дирекция на комисията. Е, което, които по, в последствие бяха консолидирани в едно национално споразумение за премирие. Сега за фокус трябваше да сме по-фокусирани, за да имаме резултати, но бяхме помолили и за допълнителни дейности, например за под... Може би е, това сътрудничество трябваше да бъде официализирано мерките ние разглеждаме Миянмар като модел за бъдещи такива проекти и подкрепи. Образованието, етническите аспекти е, ще бъдат приоритет в бъдеще. Сътрудничеството с ЕХО ще продължи. Това да укрепим мониторинга на информация. Да, трябва да се съсредоточим върху резултатите информация и статистика от тази страна, от Миянмар, не, не винаги е достъпна. Нямаме и достатъчно подкрепа в това отношение. Трябва да имаме по-надежни данни. Самото правителство не винаги е наясно какво се случва в страната. Така че наистина радвам се да кажа, че мониторинга е подобрен и ще бъде подобрен. Управлението на проектите и за това нашите действия да станат по-видими. Се опитваме да увеличим нашата видимост и да рекламираме повече нашите действия в страната.